Госпожи и господа, уважаеми колеги, уважаеми членове на Комисията за вътрешния пазар, защита на потребителите, членове на национални парламенти, граждани, е, представители на обществеността, е, Добре дошли на този семинар, посветен на новата уредба на договорните отношения в цифровата среда. Преди да пристъпя към уводните си думи, Позволете ми да приветствам госпожа Илона Волфрам тук, която е председателка на работната група на Холандското председателство на съвета на министрите по този въпрос. А, тя е специалистката по, по, по тази тема. Тя е тук седнала отляво на Целта е тук да обсъдим две предложения на Европейската комисия. Едното за регламентация на е, продажбата по електронен път на цифрово съдържание и е, друго за е, продажбата по електронен път на стоки за да се изяснят условията е, за защита на потребителите. Двете предложения са свързани с цифровия единен пазар, е, стратегия за изграждането на такъв пазар е публикувана през май 2015 година. В нея Европейската комисия е, обявява намеренията си да бъде заменено предложението, което е внесено по-рано, за общ европейски закон за пласмент, което не се ползва с достатъчна подкрепа в съвета на министрите. Трябва да подчертая, че Комисията по правните въпроси на Европейския парламент е убедена, че двете нови предложения на комисията изцяло попадат в, в ресора на нашата комисия. Залогът е значителен. През 2014 година 50% от потребителите в Европейския съюз са пазарували в електронното пространство в сравнение с 30% през 2007 година. Е, при среден годишен темп на растеж от 22%, търговията на материални стоки на дребно в електронното пространство превишава 200 милиарда евро обем през 2014 година, като достига 7% от общия обем на търговията на дребно в 28-те. Комисията подчертава, че този економически потенциал би могъл да бъде разгърнат е, допълнително, като бъдат премахнати нормативните препятствия, свързани с различната уредба на тази материя в държавите членки и целта на двете нормативни предложения на комисията е именно да бъдат преодолени тези препятствия. И така, без е, повече приказки, позволете ми само да кажа, че този семинар е първа, уводна дискусия по темата. Предвид ограниченото време, с което разполагаме, ще моля нашите докладчици да бъдат бит, сбити, кратки, за да имаме достатъчно време за дискусия. И а, първата ни а, почитаема докладчица е госпожа Елона Волфрам, както казах, председателка на а, работната група на холандското председателство е, по е, тези два проекто нормативни акта. Е, моля ви за не повече от 10 минути. Благодаря ви много, господин председател, за това, че ме поканихте да участвам в този семинар, посветен на две предложения на Европейската комисия в областта на договорното право. Господин председател, уважаеми госпожи и господа депутати, за мен е чест да бъда тук сред вас, е, за да е, ви дам кратка информация относно работата на съвета по е, тази материя. Предложенията са важен елемент от стратегията за европейски единен цифров пазар. Третират въпроси, които са много близо до ежедневието на европейските граждани, поради което изразеното намерение на най-високото политическо равнище, както в съвета, така и в парламента, е напълно основателно. Холандското председателство отдава голямо значение на тази материя, гледа на нея приоритетно. Целта ни е да постигнем напредък в хода на работата и ако този напредък на експертно равнище го допуска, да се стигне до разискване на министрите през месец юни на тези две предложения. Ние сме планирали голям брой заседания на работната група на съвета през едните месеци. Има специална работна група по гражданско-правни въпроси на съвета. Тя започна работата си през януари. Първите две заседания се проведоха миналата седмица Атмосферата и на двете заседания беше много конструктивна. Оставам с впечатлението, че държавите членки проявяват жив интерес към работата по тази материя. Трябва да подчертая обаче, че всички, без изключение държави членки, все още внимателно проучват направеното от комисията предложение, е, вътрешно, междуведомствено и със съответните заинтересовани страни в държавите членки. Та, макар и становищата, които е, бяха взети от държавите членки да са все още предварителни, ние можем в резултат от е, проведените две е, заседания да твърдим, че сме се запознали в значителна степен с предложението. На първото заседание проведохме първа размяна на мнения а, в последствие разгледахме оценката на въздействието, е, на, извършена от комисията, както и нейното известие във връзка с е, тези две е, нормативни предложения. На второто си заседание съветът пристъпи към вече детайлно разглеждане на текстовете, член по член, като насочихме вниманието си върху основополагащите цели, търсените резултати. И разговорите вече е, ни дадоха да разберем, че е сериозно предизвикателство договорното право да бъде приспособено към изискванията на съвремието на, на цифровата среда. Ще са необходими сериозни разговори между експертите, за да бъдат постигнати добри и приложими на практика резултати. Що се отнася до директивата за някои аспекти на договорите за доставка на цифрово съдържание, сложността вероятно се дължи на това, че е, се обхваща много широк кръг цифрово съдържание. Е, музика, филмове, е, работни софтуерни програми, приложения, игри, социални мрежи. Освен това, уредбата е изцяло нова. Разбира се, директивата за правата на потребителите вече обхваща цифровото съдържание, но твърде ограничено. Следните общи съображения ще играят важна роля в разговорите между експертите в съвета. Задължително необходимо е, както и при други директиви в тази област, да изградим дружелюбна за е, стопанските дейци среда. Особено за малките и средни предприятия да пласират продукцията си през граница. В същото време законодателството следва да осигурява висока степен на потребителска защита, така че потребителите да се чувстват по-спокойно, когато купуват нещо през граница смятам, че всички сме, е, има, имаме, имаме личен опит от а, е, всякакви спънки и затруднения при покупката на, на стока е, в електронната среда, когато ни доставят нещо, което оказва се не, уч, не, не отговаря на нашите очаквания. По-технически казано, новата уредба трябва да устои на изпитанието на времето, и да бъде дружелюбна към потребителя. Да си представим, че година-две, е, след година-две някой измисли нещо ново, за което не сме се сетили. Знаете колко динамично се развиват цифровите технологии. И бихме желали, дори в такива случаи, приятата уредба да е приложима. Разбира се, ние винаги ще държим сметка на сигурност. Ако успеем в създаването на ясни, непротиворечиви правила, които ще устоят на предизвикателството на бъдещето и ще поддържат добро равновесие между интересите на потребителите и на търговците, ще направим сериозна стъпка към по-нататъчното изграждане на единия цифров пазар. Което е обща цел, мисля, както на съвета, така и на парламента. Както вероятно забелязвате, предизвикателствата са сериозни и някои технически, експертни, така да наречем, гордиеви възли, които трябва да бъдат разсечени. Ние гледаме много внимателно на, на, на тези въпроси. Холандското председателство е отделило достатъчно време за работа и с а, голям интерес ще упорства в по-нататъчните усилия. Естествено, ние проявяваме жив интерес и към мнението на Европейския парламент. Европейският парламент е допринесъл немалко в областта на потребителското право до сега. Бих искал в това отношение да спомена особено докладът Ленер, произлязал от вашата комисия, посветен на общия европейски пласментен закон, който очевидно е вдъхновил комисията в по-нататъчната и работа, Европейската комисия имам предвид, по регламентирането на цифровото съдържание. Предвид богатата история, наследството на Европейския парламент, така да се каже, в тази област, ние с голям интерес очакваме вашия доклад по двете нови предложения на комисията и бъдещото ни ползотворно сътрудничество по тази материя. Благодаря. Well, uh... Благодаря ви. А сега ще продължим нататък по програмата на нашия семинар. Първият ни докладчик е доктор Дирк Штаудмайер, Европейска комисия, Генерална дирекция Правосъдие и потребители. Моля, нашия докладчик да вземе думата, като да се надяваме ще се справи в рамките на 15 минути. Благодаря, дами и господа, за мен е удоволствие да присъствам тук. Що се отнася до двете предложения, Искам е, като начало да кажа, че е, това са първите лястовици на стратегията за единия цифров пазар. И е, за това искаме да представим и общото политическа обосновка на цялото предложение, защото цялата стратегия за цифровия пазар започва от една цел, т.е. да се постигне повече економически растеж за Европа, както за страните членки, за потребителите и за бизнеса като се създаде един напълно функциониращ единен цифров пазар. И е, в такъв смисъл трябва да отчетем какви са и разликите между нас и економиката на щатите, защото и двете общества вървят към дигитализиране на цялата економика, но темповете на растеж са значително различаващи се. Защо? Ако е, видим какво се случва с електронната търговия и какъв е нейният ръст и в Европа и в Штатите, там темповете са сравними. Но разликата е, е в разлика, разликата е в трансграничната търговия. Във всички страни членки три пъти повече потребители пазаруват на вътрешния пазар, отколкото трансгранично. И три пъти повече бизнес представители е, продават стоките си на национално ниво, а не на трансгранично. Тоест, ние не е, даваме достатъчно стимули на трансграничния бизнес. И именно това е идеята на нашето предложение. И още малко по-конкретика. Какви са проблемните? цифровото съдържание, това е първото предложение. В, намирам се в положение, където много малко страни членки, Обединеното кралство и Нидерландия, в Ирландия има законодателно предложение в момента, в много малко страни съществуват правила, разпоредби за цифровото съдържание. Във всички други страни членки се прилага общото договорно право. Сега, трябва ли да има различни, различно право, тъй като е, режима на уреждане на тези цифрови договори се урежда по различен начин, с различни правни елементи в отделните страни членки. Оттам картината става толкова сложна и разнобойна. В такъв смисъл има и различни средства за правна защита, задължителни или незадължителни. И ако сте представител на бизнеса, се сблъсквате с не само твърде разнобойна система, но и с много различни правила. И е, страните членки започват вече да създават законодателство в това отношение е, и тенденцията е, се засилва. За това и бизнесът се обърна към нас – е, да направи нещо комисията, преди да се появят 28 различни законодателни режима. Защото има нещо, което е най-важно. А е, ние преразгледахме всички е, съществуващи законодателни режими, обхвата им е различен, съдържанието им е различно, но те всички налагат задължителни норми. Тоест, ако сте бизнес, който иска да продава е, цифрово съдържание в друга страна, вие сте задължен да е, спазвате различни задължения, което си носи своите разходи. И Що се отнася до е, онлайн продажби на стоки, там вече нещата са различни. Това е второто ни предложение. Там тръгваме от различна отправна точка, защото имаме директива за продажба на стоки от 99-та година. Е, страните членки, разбира се, могат да приемат законодателство, което отива по-далеч от тази директива, което те са и направили. То, значи, независимо, че има хармонизиране на европейско ниво, Бизнесът, ако иска да продава онлайн стоки в други страни, трябва първо да се справи с националния режим, да ги сравни с съответния собствен национален режим и ако там има по-високо ниво на защита на потребителите, трябва да се образи собствените си договори, което определено отново носи разходи и именно това искаме да избегнем. Какъв е подхода, който предприемаме? за решаване на тези проблеми. Първо, изваждаме си полки от миналото. Факултативната хармонизация е подход, но също така възприемаме и подхода за много целенасочено решаване на конкретни проблеми. Значи става дума за около 20 е, разпоредби във всяко от предложенията. Тоест ние регулираме само е, въпросите, където има разлики в националния законодателен режим. Единствено тях се регулираме и нищо повече на европейско ниво. Е, там е, предлагаме една пълна хармонизация, но целенасочена такава. Бързо ще представя двете предложения, съвсем накратко, защото после ще има дискусии. Искам да очертая един, една много важна тенденция, която всъщност е свързана с предложението ни за цифровото съдържание. Това спомена и представителя на холандското председателство. Именно идеята е да сме технологично неутрални и втори да оставяме вратички за бъдещо е, достижение защото е, различни е, разпоредби, които е, зависят от категорията на цифровото съдържание, би следвало да бъдат избягвани тъй като по този начин ще се създадат и конкурентни предимства или е, неблагоприятни оселия за, условия за отделни сектори. Определено искаме да избегнем именно това. Затова е, да не се дава възможност да се търсят различен дизайн или различни канали на дистрибуция, които да избегнат е, регулаторната рамка. Затова се опитваме да създадем една рамка, която да покрива всички видове цифрово съдържание. Второ, също важно е, по отношение на това да е технологично неутрално приложението с оглед на бъдещето, е фактът, че ние включваме и цифрово е, съдържание, свързано с данни. Защо се прави е, това? Е, данните за момента не са, така да се каже, валутата на днешния ден, но те може би ще се окажат валутата на бъдещето. Т.е. компаниите, бизнеса може да реши да се разплаща с данни и все повече потребители си дават сметка, че техните данни струват нещо и се биват обект на мониторинг от предоставящите услуги. Това е един много голям дял от пазара и това, което искаме да направим, с това приключвам за цифровото, за цифровото съдържание, искаме да покрием всички цялия набор от е, евентуално цифрово съдържание. По отношение на е, това дали е, как са съгласувани разпоредбите, всичко е покрито и съответно се отразява в предложението за договор. И се опитваме с това предложение да постигнем ясно формулирани ефективни права за потребителите и е, ясно формулирана бизнес среда за производителите и предлагащите тези услуги. А сега още по-кратко за предложението за стоките. Два момента има. Първият е, търсиме е, минимална, е, съществуващата минимална хармонизация през директивата, сега я превръщаме в е, пълна хармонизация само по конкретни въпроси. С нашето предложение, което продаваме, сега увеличаваме защитата на потребителите в 17 страни от Европейския съюз над 350 хи, е, милиона потребители. В 11 е, други страни нивото на е, защитата на потребителите ще бъде е, повишено е, за една от страните и в, една от, в две от страните ще по е, е, няколко момента ще се снижи нивото на защита, но само по тези моменти. Всички други е, ще се повиши. Тоест, е, нивото на защита на потребителите в тези 11 страни ще остане или сравнимо с е, защитата на потребителите в останалите 17 или ще е по-висока. Какво направихме? Ние направихме един сравнителен анализ и е, обединихме всички разпоредби в една е, директива, която предлага най-високо ниво на защита на потребителите. Ако сте малко или средно предприятие, което искате да е, се занимава с износ, едва ли искате да се сблъскате с много разнородно ниво на защита на потребителите. За това се опитваме да уеднаквим нещата. А, също а, трябва да се отчита и разликата между продажби онлайн и не онлайн. А, защо правиме това? Парламентът при, на първо четене на разпоредбата за общия закон за продажби а, направи препоръка да се търси една хармонизирана на разпоредбите, включително и за онлайн продажбите. Онлайн продажбите вече започват да вземат едно сериозно, сериозен част от пазара. И за това не можем да ги изключим. В момента не са покрити само а, директните продажби лице в лице. Е, ако ни задавате въпроса защо не са включени, ние можем да кажем да, прави сте, има нужда да бъдат включени, но а, все пак а, тенденцията е а, е, предлагането на стоки да се случва по много канали, и затова се опитваме да покрием тях. Тоест да има една изчерпателна рамка, която да покрива различните видове продажби в края на кращата ние търсиме и по-добро законотворчество. Е, все още нямаме и достатъчно данни за, за, офлайн, за продажбите, не е, онлайн, за, особено за продажбите, които са лице в лице, директни. И искаме да направим една обща е, изчерпателна законодателна рамка. И накрая, ако мога да кажа, дами и господа, това, което предлагаме сега с двете предложения, ако те бъдат прияти, е, ще спечелят и бизнеса, и потребителите, защото бизнесът ще може да предлага стоките си по един режим в целия един цифров пазар и съответно ще увеличат конкурентоспособността си, защото разширяват и пазарите си. А потребителите ще спечелят доверието, ще имат високо ниво на закрила на европейско ниво и също економическите ползи от това, че ще имат повече избор и по-конкурентно способни цени. Благодаря. Thank you very much as well, Много ви благодаря, господин, всъщност доктор Штайлден Майер. Сега ще дам думата на професор Хю Бил от университета Уорик, Обединено кралство. Заповядайте. Много ви благодаря, господин председател. Благодаря за възможността да се обърна към вашата комисия и да направя кратко изказване. Е, всъщност аз е, работих в работна група, наскоро бях и един от експертите е, в група, която изготвяше проучване на осъществимостта, свързана с продажбите. Така или иначе, когато говорим за дигитално съдържание и директивата за онлайн продажбите, трябва да имаме предвид отношението бизнес към потребител. Директивата обхваща трансграничните сделки. Има някои много важни правни въпроси от гледна точка на европейското законодателство, именно колко далеч ще стигнем спрямо директивата 9944 и как това ще се отрази на законодателството в държавите членки и съответно позицията на Обединеното кралство. В моя документ аз говоря за две цели, които са добре известни. Ние искаме да увеличим защитата за потребителя, но и да насърчим трансграничната търговия. При защитата на потребителя, директивата за дигиталното съдържание е много важна. Много е важно съдържанието, което се предоставя обаче да бъде достатъчно ясно, а измененията по директивата да бъдат подходящи, ясни и достъпни. За Обединеното кралство това е важно, защото директивата за цифровото съдържание обхваща не само цифрови продукти, както посочи колегата, но и цифрови услуги. За това също има специална директива. Ние имаме закон, за правата на потребителите онлайн, който разглежда тази материя. Що се отнася до правата на потребителя, той има подобрение в сравнение с директивата от 1999 година. Например, дори несъответствието да е незначително, е необходимо да има уведомяване при приключването на договора. В много държави членки се изисква обаче съдебно решение, следователно тази мярка става безсмислена. Освен това се дава двумесечен срок за уведомление от страна на потребителя, ако има несъответствие. И в двете проектодирективи се изтъква важността на публичното или колективно изпълнение. Но аз си задавам въпроса, какви ще са ефективните средства за правна защита за гражданите? Мисля, че в този случай трябва да се помисли за финансова санкция, наложена на търговеца, който не предоставя такива средства. Разбира се, това са изолирани случаи на нарушения на договора, но комисията ви също трябва да разгледа тези хипотези. В известен смисъл аз приветствам директивите, те имат много достоинства, но това са директиви за пълна хармонизация, следователно неизбежно в държавите членки, където потребителят е защитен в по-голяма степен, отколкото средното за Европа, ще има известно отстъпление от правата на потребителя. Например, в Обединеното кралство потребителя може веднага да приключи договора и да поиска възстановяване на заплатената сума. Е, съществува цяла иерархия от средства, за правна защита, които отговарят и на директивите. В Обединеното кралство имаш правото веднага да приключиш договора си, да развалиш договора си и да поискаш възстановяване на заплатената сума. Като за потребителите ни това е изключително важно право, защото така те се чувстват уверени и уверено изпробват нови продукти, както и малко известни търговци. Нещо друго, което мисля, че ще загубим в Обединеното кралство е много важно за нас, се основава на моето тълкуване на директивата, съгласно което несъответствие, което се проявява едва след две години, няма как да бъде обвързано с никакви средства за правна защита. Знаем, че ако си купиш автомобил или някои други видове стоки, несъответствието може да се прояви е, доста по-късно. Е, в Обединеното кралство този срок е 6 години. Не мисля, че 2 години са достатъчни. загуба на защита при цифровото съдържание. Както посочи доктор Штелденмайер, в много от държавите членки няма законови разпоредби относно цифровото съдържание, но въпреки това всички държави членки имат някакви норми под една или друга форма. Много често съдилищата се водят от аналогията при продажбата на стоки, но това ни притеснява, защото разпоредбата относно несъответствието на цифровото съдържание е твърде неубедителна и може да доведе до съществена загуба на защита на потребителя в някои държави членки. Ако се прави паралел с стоките, които се продават онлайн, е ясно, че те трябва да изпълняват всички предназначения, които са описани. Но при в директивата за цифровото съдържание е, виждаме, че този принцип е разводнен. Това се вижда от разпоредбата на член 6, параграф 2, който цитирам тук. Всъщност този параграф, според мен, позволява на търговеца да е, състави сам дефиницията за приемливото качество на цифровото съдържание, както и на неговото количество. Това създава опасност за потребителя, тъй като обикновеният потребител едва ли ще чете внимателно условията на договора преди да го приеме. Струва ми се, че това разводняване на основния принцип е абсолютно ненужно, защото потребителите до сега са разчитали на DVD-та, на носители, които са материани по природата си и би трябвало да се прилагат същите разпоредби, тъй като до сега не е имало проблеми. Ако се прилага паралела с токите, трябва да имаме предвид, че и там търговеца има свобода да опише какво стоката може да предложи или не. На второ място. Много се притеснявам от намалението на защитата на потребителя в директивата за цифровото съдържание и частта и за вредите. Е, всъщност, всеки път, когато чета директивата, тя ми се струва все по-неясна. Като чили търговецът ще носи отговорност единствено, що се отнася до цифровата среда, но не съответствието на цифровото съдържание може да доведе до най-различни вреди, включително и лични наранявания. Всичко това е опасно, но знам, че професор Мак ще засегне темата, затова няма да се впускам в подробности. Струва ми се, господин председател, че в директивата за цифровото съдържание трябва да се включат нови елементи. Когато купувате цифрово съдържание, вие всъщност купувате единствено правото да го ползвате. И това право ви се дава съгласно лиценза за крайен потребител трябва да се запитаме какви права получава точно потребителя, дали ще получава безплатно актуализиране на данните или ако оригинала е неизползваем, ще получи ли ново копие. Би трябвало търговецът да предостави тази информация, но директивата не дава на потребителя никакви права, ако информацията не е предоставена. От гледна точка на защитата на потребителя, мисля, че директивата е добър старт. С някои изменения и леки промени, проблемите, които изложих, могат да се решат но си задавам въпроса дали тези директиви ще постигнат втората ни цела, именно да насърчаваме трансграничната търговия. Фокусът е твърде стеснен, ми се струва. Има много проблеми за малките и средни предприятия в трансграничен план. Те се притесняват от неизвестността. Дори и да няма проблем, неизвестното ги плаши. Един по-широк инструмент ще ги направи далеч по-уверени. На второ място ще кажа, че ако искаме да има повече трансгранична търговия на вътрешния пазар, трябва да мислим не само за продажбите към отделни потребители. Трябва да мислим и за контактите бизнес към бизнес. Надявам се да се работи много повече в това отношение. Благодаря ви. Много ви благодаря, професор Бил. Мисля, че сега можем да преминем към въпросите и отговорите въпроси от членовете на Европейския парламент и на националните парламенти. Тъй като на това заседание имаме представители на двете групи. Ще помоля тези, които взимат думата, да се представят госпожа Реда. Благодаря ви, Не знам дали и членовете на Европейския парламент трябва да се представят. Сигурно не. Мисля, че да. Добре, нека се представя Юлия Реда, член на Зелената група в Европейския парламент, Германия. Аз си задавам въпроса, поставени от професор Бил. Необходима ли е пълна информация, докъ... хармонизация, извинете, докъде стига тя, обхващат ли се средствата за правна защита. Държавите членки могат ли да помислят и за вреди, които не са пряко свързани с цифровата среда? На второ място определението за цифрово съдържание – Предложението е технологически неутрално, но е необходимо да помислим за разликата между цифровото съдържание, предоставено по цифров път и това на носител. Има ли всъщност ясно разграничение – между двете. Не се ли припокриват до някъде предложенията, що се отнася до продуктите с цифрово съдържание? Нямам други желаещи. Е, от нас страна да взема думата, да помоля професора да отговоря. Впрочем, доктор е първо. А, с удоволствие ще отстъпя на Хил правото, но както кажете, господин председател, първо за степента на пълна хармонизация на обещетенията за вреди. Напълно прави сте, става дума за пълна хармонизация, поне такава е целта. И по обещетенията тя е особено целенасочена към пълната хармонизация. Първоначално ние се опитвахме по-широко -по да хармонизираме обещетенията за вреди, допитахме се до държавите членки и заинтересованите страни и научихме, че различните законодателства не са чак такъв проблем. Държавите членки казаха, че това не е нужно, разбира се, така че не пристъпихме към по-пълно е, по-пълна хармонизация. Тя е фактически целенасочена, тясно целенасочена пълна хармонизация и, и, и, и само в рамките на, на предмета се пристъпва към пълна хармонизация. Но какъв е предметът в случая? Е, економическа вреда, е, свързана с хардвера или софтуера. Онова, което не е регламентирано, са моралните щети. Е, снимките, например, които качвате в компютърния облак, изведнъж стават достъпни за целия свят, защото доставчика на услугата съхранение в облака е, не е, е спазил ангажиментите си за охрана на данните. Косвените вреди не са регламентирани също. Е, получили сте нещо, желаете да реализирате някаква собствена печалба, но поради дефекта не може да го направите, това не е регламентирано. Което следва, че, че цялата материя, която не е регламентирана, е оставена на преценката на националния законодател. Същото въжи и за самите права на обещетени. Ние обхващаме принципа на обещетението за вреда. Казваме, що е то обещетение за вреда и, впрочем, що е самата вреда. Обещетението фактически означава специфично изпълнение. Потребителят трябва да бъде поставен в положение, каквото е бил преди вредата. И вече всякакви други условия, строгото е, дефиниране на отговорността, е, срокове, разпределение на, на обещетението и така нататък е оставено на преценката на националния законодател. Защо сме предпочели да бъде така? Защото разгледахме много договори, реални договори в работата си по подготовка на директивата и установихме, че в много от договорите се предвижда нещо, което се нарича кредит за услуга – е, тоест, ако продуктът е дефектен, доставчик ви казва, добре, ще ви кредитираме е, с отстъпка от абонамента за услугата за следващите 3 месеца. Е, нашият експерт по въпроса всъщност е, го каза много простичко, все същия буклук, но по-ефтино. Е, за да избегнем това положение, ние всъщност въвеждаме е, фигурата, че е пострадалият потребител следва да бъде обещетен така, че да възстанови положението, което е било преди или сякаш е, вредата не е нанесена. Сега, разликата между цифрово съдържание в интернет и цифрово съдържание на траен носител. Имахме три варианта общо взето, преди да стигнем до сегашното решение. Първият вариант е да приложим правилата за пласмента на стоки да приложим е, а, този вариант за всяко цифрово съдържание върху траен носител. Втория, втората крайност е да приложим само а, е, уредбата за цифрово съдържание. И в средата, а, е, може да си представите, вариантът за съдържанието едно, за носителя друго. Поставете се на мястото на един потребител. Всички от вас вече имате филм на, на DVD, на, на видеодиск музика на компакт диск. Ако не сте професионално изкривен адвокат, мога да го кажа, защото аз самия съм такъв, а, можете ли да си представите как бихте разграничавали различната уредба на обещетението, което ви се дължи, по отношение на пластмасата на диска от една страна и на съдържанието върху него от друга? Ще трябва да решите къде точно е дефекта, дали в съдържанието или в пластмасата. Никой нормален потребител няма да ви слуша дори. Но да видим двете, двете крайности. Или да вървим по линията на, на материалните стоки, или по линията на цифровото съдържание. И в а, разговорите, които проведохме, ние запитах, запитахме в края на краищата, къде, къде се състои, къде лежи добавената стойност. В края на краищата пластмасовия носител е с себестойност клоняща към нула. Економическата стойност се състои в онова, което се поставя върху тази пластмаса, т.е. цифровото съдържание. Ето защо предпочетохме е, върху цифрово съдържание на траен носител да се прилагат правилата за цифровото съдържание. И на второ място, ако бихме предпочели нещо друго, бихме дали възможност е, на търговците да поизменят малко канала на е, разпространение на стоката си и да се отклонят от спазване на едно или друго правило. Така че е, е, разграничението е ясно. След като има цифрово съдържание, значи се урежда по директивата. И критерият тук е економическата стойност. Професор Бил желая ли да коментира? Преди да дам думата на други колеги за въпроси. Позволете ми накратко да кажа, че с голямо облегчение научавам, че комисията не възнамерява да изключи правото на други обещетения за вреди. Мога само да кажа, че някакси това не съответства на казаното в мотивите на комисията, но какво да се прави, ще го приемем. Що се отнася до цифровото съдържание на траен носител, мисля, че подходът, който е възприят е много разумен. Но има и друг начин да се постъпи а именно просто да се каже, че цифровото съдържание, независимо къде се намира, трябва да съответства на изискванията за съответствие на директивата за цифровото съдържание. Така материалният носител, дискът, може да бъде третиран като стока, но той все така ще трябва да съответства на директивата за цифровото съдържание с допълнителното предимство, което не виждаме в сегашния текст на директивата какво да кажем за една машина, която има интегриран софтуер, е, разработен да разговаря, образно казано, с друг е, хардуер. Например, моя хладилник да разговаря с е, метеорологичната ми станция. Вграденото съдържание, интегрираното съдържание също трябва да съответства на изисканията за цифрово съдържание. така че по-добър начин може да се намери, но, но основополагащата идея на комисията е достатъчно разумна. Доктор Штадмайер, благодаря господин председател. Естествено, интегрираното съдържание е нещо много важно, особено във връзка с казаното от госпожа е, Преда е, за растящата област на интернет на вещите. Но, но ние, мисля, стигнахме до едно много прагматично разграничение. Онова, което се казва в директивата е общо взето следното. Винаги, когато имаме интегриран в хардуера софтуер, който е неразделна част от материалната стока, и неговата функционална характеристика се подчинява на главната функционална характеристика на материалната стока, то се прилага уредбата за стоките. Да вземем една а, перална машина. Днешните перални машини са пълни с софтуер, но работата на този софтуер е да накара машината да пере. И всеки потребител ще си помисли същото. Нали? Ако не ви работи пералната машина, ще закарате пералната машина да ви я подменят, а, не ще, да, няма да си мислите дали софтуера на машината не е дефектирал. Така че когато цифровото съдържание е принадлежно към материалната стока, обслужва функцията й, то уредбата е по директивата за стоките. Нещата могат да се променят, разбира се. Аз преди известно време успях да седна в един автомобил Тесла. Пълен със софтуер и пак обаче, този софтуер обслужва функцията на колата, а именно да ме откара от точка А до точка Б. Това може да се промени. Но тогава е, е, ще е, видим сега. Мисля, че за следващите 5-10 години сме в безопасност. Имам прагматично разграничение по отношение на интегрирания софтуер. Благодаря. Нека сега да видим още два въпроса да чуем и след това само отговорите. Първо заместник председателят на комисията да поправите въпроса на Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Бих искал да се върна на въпроса за цифровата среда. Много са договорите днес за предоставяне на услуга е, и на срещата престация на потребителя е предоставянето на данни. При, при такива договорни условия как ще се реши въпроса за обещетението за вреда? Защото веднъж предоставена информацията на потребителите не може да бъде върната, е, ако съдържанието не е отговорило на очакванията му. Значи, ако, ако нали, договорът се окаже несъответстващ, какво средство на защита ще има потребителят? Е, е, тоест, е, търговецът как ще обещати, не може да върне данните, които са му предоставени. Въпрос от Лорд Аутс, Камера на лордовете в Великобритания. Благодаря. Трябва да ви предупредя, разбира се, че тук говоря единствено от свое име. Е, е, но мисля спокойно можем да кажем, че Великобритания е най- най-общо приветства инициативата на комисията. Някои неща обаче бих искал да, да коментирам, които някои от тях вече бяха коментирани от професор Бил. Особено, що се отнася до тези части от предложението, в които то би било отстъпление от постигнатото в областта на правата на потребителите в Великобритания. Е, особено, както подчерта професор Бил, е, правото на незабавна развала на договора и е, също така това, че в Великобритания имаме 6 казва ораторът, годишен давностен срок. А комисията предлага две години – Ясно е, мисля, за комисията, е, че е, ние трудно бихме могли да обясним всичко това на нашите потребители в Великобритания. И най-сетне е един въпрос за прилагането или по-скоро приложимостта на, на тези предложения за безплатното съдържание искал да получа малко повече яснота. Е, как ще, какво ще направи така комисията, така че предложението и да бъде пропорционално и да не нанася е, щети на, на някои периферни, не особено разпространени, но новаторски модели на стопанска дейност. Госпожа Гебхарт, член на Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Благодаря на това, че поканихте и нашата комисия за вътрешния пазар и потребители. Аз съм член и на комисията по правните въпроси. Три неща, които са особено важни според мен в рамките на, на тази дискусия. Първо, нужна е, разбира се, висока степен на потребителска защита – за да гледат нашите съграждани, граждани на Европа, с добро око на Европейския съюз. Това е първостепенно значение за нас и аз съм много благодарна на, на прежде говорише, извинявайте, пропуснах името ви, много съм и благодарна за казаното от вас. В много държави членки е, има по-висока степен, далеч по-висока степен на защита – отколкото в други, отколкото в това, което се предлага от комисията. Има два варианта на решаване на този проблем. Значи можем да вземем най-високата степен на защита и да я наложим по нормативен път, но едва ли това би минало. Едва ли би било прието. Това е единия вариант. Другият вариант е е това, което предлага явно Европейската комисия, е едно минимално равнище на хармонизация – така че всяко по-високо ниво на защита в дадена държава членка да може да остане. И това е напълно възможно, а не би било възможно, ако се пристъпи към широка пълна хармонизация. И третият момент е за правната сигурност. За търговците и да, и за потребителите. Трябва да направим така, че да няма объркване, да не се прилагат различни уредби за материалните и за нематериалните съответно стоки. Тук трябва да се пипа много внимателно, Ако вземете е, нашия доклад, моя и на госпожа Калас, е, прият на 19 януари, там, там ние определено настояваме да се премахне това разграничаване между материални и, и нематериални. Именно в интерес на потребителя. Да, ето, да, да вземем а, е, пак пералната машина в магазина и, и сравнявате в а, интернет а, колко струва тази машина – но при покупката в магазина ще се прилагат едни правила, а при покупката в интернет други правила. И вече от гледна точка на търговеца това ще затруднява. Особено малките и средни предприятия. Големите лесно могат да се справят, но, но, но малките се нуждаят от е, яснота и правна сигурност. Е, и, и единен, лесен за разбиране режим. Благодаря. Да ви помоля за кратки отговори на въпросите. Вече позакъсняваме. А ще има и други възможности за разискване, за задаване на въпроси. Така, господа, който желая да, да започне. Благодаря, господин председател, на, съвсем накратко на е, въпроса за е, продажба на данни. Разбира се, данните не могат да бъдат върнати. Е, ето защо директивата предвижда на търговеца да е забранено да ползва е, данните, които са му е, предоставени. Тоест, за срока на договора е, това ще е възможно. След изтичането или развалянето на, на договора вече не. Е, сега, ние си даваме сметка, че на потребителите в Великобритания трудно бихме могли да обясним, че е, в две отношения степента на защита Великобритания ще бъде намалена, но най-просто е да се разгледа въпроса от чисто практическа гледна точка. Ако вземем 6 годишния давностен срок – по нашите данни ефектът на този срок е доста ограничен. Първо, само 1% от потребителите в Великобритания дори са запознати с това, че давностният срок е 6 годишен. И по данните от изследването, които получихме тъкмо при приемането на предложението, 53% от потребителите в Великобритания са на мнение, че гаранцията е от една, е, правната гаранция е от една година, а другите, че е две години така че те вече очакват онова, което ние предлагаме. И мнозинството от британските потребители смятат, че такъв две годишен срок на гаранция за три от четири категории е, е напълно уместен. Освен това, да, всичко това има своя символичен смисъл. Разбираме го. Но от друга страна, директивата за правата на потребителите вече дава право на потребителя да се откаже от договора в срок от две е, седмици. Фактически тук имаме разлика между третата и четвъртата седмица. Е, според нашите данни, отново в огромното, огромното мнозинство от случаите, потребителите отиват при търговеца в е, рамките на няколко дена и най-късно в рамките на седмица. Така че трета, четвърта седмица едва ли е, това би повлияло кой знае колко. И ясно е, че е, аз знам, британският потребител е много прагматичен и разумен човек, вероятно ще може да му се обясни. Освен това, е, въпроса за цифровите, за, за, за, за малките предприятия. Да, ние желаем да насърчаваме новаторството на новите начеващи предприятия, които създават и работни места, и затова ние казваме, нещата не се прилагат за всички данни. Говорим за лични данни, да, и други данни, но не интернетски адрес, не метаданните, не рекламите, които ви принуждават да гледате, е, не данните, които събирате по закон, или пък е, за да обслужите технически е, услугата, например за автоматична навигация, трябва да знаят къде се намирате. А, така че е, пропорционално са разграничени нещата, е, според мен. И на второ място, сред обективните критерии за съответствие, първият критерий е именно за, за, за това дали услугата е възмезна по класическия начин или срещу личните данни на потребителя. Така че общо заето е, имаме един балансиран подход. На вниманието на е, госпожа Гепард, да, по-високите степени на защита на потребителите, съгласен съм с вас, че това е много важно, най-високото равнище едва ли би било прието при, по линия на пълната хармонизация. Но проблемът при минималната хармонизация се състои в това, че е, просто е, можем да се разминем с някоя от целите си. А именно да не. Да, да не е, да не можем да дадем един единствен нормативен акт на търговците, например. Това може да стане само при пълна хармонизация. От друга страна, винаги ще има държави, които ще отидат по-далеч от е, е, равнището, което се определи е, в Съюза. Ние вече имаме значителна, висока степен на потребителска защита и минималната хармонизация няма да навреди на потребителя. А за дружествата обаче не можем да очакваме да постигнем процес, успех, извинете. Сега, е, е, римските регламенти е, ще продължат да се прилагат, но 6 член 2 алинея, например, вече не е особено относим. След като пристъпваме към далеч по-висока степен на защита. 6 член 2 алинея е далеч под тази степен. А що се отнася до правната сигурност, сме изцяло съгласни с вас. Ето защо в своето известие Комисията категорично заявява, че стратегическата и цел е да постигне еднообразна, единна нормативна уредба за всички договори, за, за материални и нематериални стоки, по електронен, по неелектронен път и така нататък. Да, благодаря ви. Професор Бил, много кратко. Моля ви, благодаря, господин председател. Доктор Штадмайер и аз сме способни да, да, да спорим е, с часове. Така че би било добре да оставим на другите докладчици е, да вземат думата, па ако стане време, аз пак ще се изкажа. Благодаря. Да, ще има и други възможности за обсъждане. Сега давам думата на професор Венеса Марк от е, университета в Тилбург и професор доктор Ян Смитс от университета в Маастрихт. Заповядайте. Благодаря. Е, по 10 минути на всеки ни давате, нали? Не общо 10. 10 на всеки, да. Благодаря. Аз се казвам Ванеса Мак. Преподавам частно право в университета в Тилбург. И господин Смит, е, заедно с е, мен изготвихме коментари по конкретни разпоредби от предложението. Разделихме си работата, така че професор Смит ще говори за продажбите онлайн, а за стоки аз ще говоря за цифровото съдържание. Благодаря на вашата комисия за възможността да направя тази презентация. Има много теми, които имат да се дискутират, свързани с предложението. Аз лично ще се огранича до няколко и ще оставя да се ползвате от документа, който съм предоставила за други. Пет конкретни теми ще засегна. Някои от тях вече се е, появиха тук в е, дискусията и аз ще мога да е, ги разгледам в малко по-големи подробности. Приложното поле на директивата повдигна се този въпрос. Според мен много добра база има, дава това възможно предложение, специално свързано с цифровото съдържание, за да може да се даде и по-високо ниво на закрила на потребителите и да се е, даде възможността и в бъдеще да се включват други услуги. Как да дефинираме така тази е, възможност да бъде отворено законодателството и за бъдещето? Тук става дума за дефиниция на цифровото съдържание. То може да е много широко данни, които са създадени в цифров вид, видео, цифрови дигитални игри и други приложения. Също това може да е услуга, която дава възможност да се създават, обработват или съхраняват данни в цифрова вид, примерно използването на компютърни услуги в облак или пък услугата, която дава възможност да се споделят или по друг начин да се борави с данни, примерно в социални платформи. Тоест, дефиницията е много широка и може да има проблеми. Тук проблема ми е доколко може да бъде използвана тази дефиниция. Тук е, се повдигна този въпрос, е, защото въпросът е каква е разликата между цифрови и материални стоки, особено в контекста на интернета на е, вещите или нещата. Директивата предвижда да не се отнася до цифрово съдържание, което е включено в стоки под начина по който е, го прави основна, е, основен компонент от тези стоки, който, който отговаря за функционалността на въпросната стока. Тук се даде е, пример за това, но софтуер, който е включен в е, определени вещи, определя вече и функционирането ми и много често не е толкова лесно да се направи разграничението дали софтуер определя функционалността на стоката или нещо друго. Затова, примерно, колата Тесла, да, тя е кола, но тя има огромно количество вграден софтуер и реално без софтуера тя не може да върви тук за мен е принципа, където софтуера е от ключово значение за функционирането на стоката. Така че е, в този случай може би не е толкова лесно да се направи разлика между е, цифровото е, и аспект и физически аспект на определена стока. И тук не е ясно тогава доколко дефиницията може да даде съответна закрила на потребителите. Друг е, един вариант може да има е, да се включат специални разпоредби за интернет на нещата. Тоест да се помисли добре обаче какви могат да бъдат тези разпоредби. Тук ще има и колега, която ще се изкаже и ще даде известни предложения по този въпрос. Имайте предвид, така препоръчвам да чуеме нейните предложения и нейната работа по този въпрос. Друго, свързано с дефиницията, е какво се разбира под данни, предоставени от потребителя. Ето тук е дефиницията. Данни, предоставени от, потребит... от потребителя, те могат да бъдат и част от цифровото съдържание. В директивата се оказва, че става дума за данни активно предоставени от потребителя. И сега от коментарите тук е, разбирам, че е, е имало е, размисъл по това как да се получи баланс в този аспект. Как точно да се отчете активното, активно данни, които са активно предоставени. Но ако има насрещни задължения за потребителя, как се класифицират тези данни, които се взимат по тези насрещни задължения, без активно да са били предоставени. После какво се случва с цифрите, с снимките, които хората качват, примерно как точно се борави с подобен вид данни. По отношение на дефиницията на цифровото съдържание, това са моите коментари. Вероятно могат да се изчистят тези неща, но трябва да се поработи още върху формулировка. После, е, насрещното задължение, когато то не е свързано с плащане на цена. Тоест е различно от плащането на цена. Има предложения и смятам, че трябва да се е, засили е, нивото на защита на потребителите и трябва да се е, разгледат именно този вид договори. Тоест, потребителите какво могат да очакват като закрила, ако има и несъответствие на, чисто, на цифровото съдържание. Там трябва да се направи и разграничение в отношението на потребителя, когато получава данни, които са предоставени е, гратис, безплатно. Защото в такъв случай, може би, очакването на потребителя за съответствието ще бъде по-низко. Не мисля обаче, че това е така, защото много потребители вече са наясно, че предоставянето на данни е нещо, което е много ценно. И за това те трябва да бъдат защитени е, и в е, случая на предоставяне на данни достатъчно на високо ниво. Би трябвало да помислим как да се формулират тези неща. Съвсем кратък е, коментар за данни, които се предоставят вместо цена. Тук вече е въпроса какви права има потребителят, когато оттегли тези данни за права за защита. Предложението на директивата не знам дали засяга подобни права т.е. трябва да е ясно какви са последиците, договорните последици за отегляне, на, примерно, на такива данни. Може ли да се реши, е, примерно, ако се е, оттегли съгласието за предоставяне на данни, как тогава, какво е договорното задължение на потребителя? И е, оттеглянето на данни означава ли, че се прекратява е, договора? Да речеме, е, може потребителя да има е, акаунт в е, социална медия, но да си оттегли съгласието е, за е, слагане на снимки на нея. Тук става ли, как точно се работи, прекратява ли се договора и къде се съдържа защитата на личните данни? Също е, бе повдигнат въпроса за, е, е, за правилата, за, като че ли за, за продажби, те са много по-необвързващи, когато са в дума за продажби на цифрово съдържание по интернет. Мисля, че тук трябва да се сложи повече акцент върху е, задължителната закрила, а не договорните правила и задължения на доставчика в такъв смисъл само спрямо договора. Четвърто, предложение, което е уникално за цифровото съдържание, директивата за цифрово съдържание, е именно да не се е, променя задължението за доказателствена на е, тежест и е, отговорността дали трябва да бъде в е, неограничен период от време и как точно се осъществява връзката с националния е, законодателен режим в това отношение. Тук е, искам да задам въпроса защо е, тук не се създава, защо директивата не вкарва някакъв срок препоръчителен. Е, много малко е, е вероятно потребителите да търсят отговорност от доставчика след много дълго време. Обикновено бързо се изчерпват тези задължения и интереса. Едва ли потребителя ще си търси и защита на интересите след 5 или 10 години, така че е добре да се предвиди някакъв срок и въпросът ми е защо не предвижда това директивата, защото по този начин ще има еднаква разпоредба за всички страни членки както и в директивата за онлайн продажби. Там има препоръчителен срок, който да е валиден за всеки, всеки договор. Смятам, че това ще повиши правната сигурност и ще преодолее разпокъсаността на националните режими. My uh, fifth and final point is uh, damages. Пето, щети. Много повече мога да говоря по този въпрос, но чухме доста от основните тези, затова мога да кажа, че напълно съм съгласна с професор Бил. Не би следвало да има ограничения за възможностите на потребителите да искат обещетяване за щети извън цифровата среда. Можем да продължим, разбира се, за дискусията на тази тема. Председателят, благодаря. Сега давам думата на професор Смит. 10 минути. Много благодаря, господин председател. Първо, разбира се, искам да се присъединя към колегите и, и да благодаря на вашата комисия за възможността да бъдем тук. Аз няма да говоря по предложението за цифровото съдържание, а по предложението 635-2015 относно продажбата на материални стоки онлайн. Всъщност ние вече разполагаме с договорни правни защити по директива 99-44. Това са ефективни материални права за потребителите. Те имат право на поправка или замяна на продукта и няма значение дали продуктът е закупен онлайн или в магазин. Сигурно някои от вас си спомнят, че е, в хода на изпълнение на директивата бяха направени промени в националните законодателства, не само в Германия, но трябва да кажа, че това беше една от важните промени в Германския граждански кодекс. Имаше промени и в други държави. Настоящето предложение също ще принуди държавите членки да адаптират националните си законодателства съществено. При дистанционните договори, единствено в този случай, комисията предлага следното. Първо да се промени степента на защита при потребителските права да има максимална хармонизация. На второ място, аз ще обсъдя последиците от това по-късно, се предлага промяна на материално-правните норми, свързани с определени договорни правни защити. Тук съм изброил примери, които може да видите на слайда. На трето място пояснение на съществуващите права. Всъщност, ако сте прочели мой материал, сигурно сте видели, че аз се отнася много положително към третия елемент, а именно информация за съществуващите права. Това е нещо много полезно, Всъщност изброил съм случаи на неясноти и чрез директивата те могат да бъдат обяснени. Нещо, което със сигурност е добро. Но има два елемента, спрямо които са много критично настроени. Ако ми позволите, ще обясня защо. Ще направя и някои препоръки към вашата комисия. Всъщност това са четири препоръки. Започвам от първата. С въпроса. Предложението води ли до по-малка сложност? Според комисията, търговците би трябвало да продават на потребителя при същите договорни условия, но в момента имаме различна хипотеза, когато търговеца иска да продаде търговеца от страна А на потребител в страна Б, той трябва те първа да се запознае с условията за това. Затова и комисията предлага хармонизация на средствата за правна защита, но аз съм до някъде скептик. Струва ми се, че няма да се намали сложността, и ще обясня защо имам такива съмнения. Първо, предложението всъщност не засяга много от темите важни за търговците. Тези теми бяха включени в предложението за общо приложимо европейско право по продажбите от 2011 година. Струва ми се, че това е важно за информацията, включвана в договорите, например, на второ място Оказва се, че не могат да бъдат едни и същи договорните условия в национален и в европейски план. Моето второ колебание се дължи на факта, че самото предложение като че ли води само до по-голяма раздробеност. Ние имаме директивата 9944, която се прилага спрямо всички потребителски договори, но от сега нататък търговците ще трябва да прилагат различни разпоредби. Нямаме еднакви условия, както при договорите, изключени в присъствието на двете страни. Следователно, бъдещата регулаторна рамка ще изглежда по този начин. Тук съм изброил най-основното. Правната защита при договорите в присъствие на потребителя се уреждат по директивата за продажби на потребителите и националното законодателство. При дистанционните продажби се следва предложение 635 и националното законодателство. При предоставяне на цифрово съдържание това ще бъде предложение 634. Сигурно се питате какви са моите препоръки. Всъщност това са три различни препоръки. Първо, продажбите в присъствие на потребителя да се включат в предложението. На второ място да се приеме една по-подробна рамка от разпоредби, които да обхванат и други области на договорите за продажби. Например, вредите на трето място. Необходимо е да се намали сложността на инструмента. Трябва да се мисли и за изпълнението в държавите членки. Затова не знам дали не трябва изобщо да се запитаме какъв да е този инструмент. Дали регламент или някакъв факултативен инструмент. Няма ли второто да е по-добрия вариант? В своя доклад аз обяснявам, че предлаганото е амбициозно но както и през 1999 година и сега изведнъж държавите членки ще трябва да вложат много, за да изпълнят новите изисквания. Не знам дали това си струва усилията. На второ място, материално-правните норми тук ще бъда кратък. съществуващите права, доколко те могат да се трансформират в един режим на максимална хармонизация. Всъщност, колегата вече засегна този аспект, две годишния период, това е една промяна. При стандарта за съответствие би трябвало да се водим от очакванията на потребителя и предназначението на стоката. Има стоки, които трябва да ви служат далеч повече от две години, например пераня или хладилник. А какво става, когато дефектът се прояви след тези две години? При някои стоки може това да са 4 години, но така или иначе имаме и трайни потребителски стоки. Не съм сигурен обаче, че те не се купуват винаги онлайн. Всичко това касае член 14 на предложението. Още нещо искам да кажа. Развалянето на договорите би трябвало да се помисли за случаите на незначителни дефекти, но по-важният въпрос е какво се случва. Потребителят понякога установява такова несъответствие, че трябва не само да развали договора, но и да заведе иск за обещетение. За какво става също така, ако потребителят може да закупи сходен продукт, но на много по-висока цена и единствено на тази цена? Не трябва ли да бъде компенсиран чрез иск за обещетение? Комисията обяснява, че за сега не е необходимо да се направи хармонизация при тези искове, но за мен този довод не е особено убедителен добре е в предложението да се включат и такива разпоредби. My, uh, last point and we'll just by... И бих искал да кажа в заключение, че наистина оценявам предложението на комисията. Uh, но то ми се струва, че трябва да бъде по-обхватно и да се води от амбицията за опростяване на действащата правна рамка. Have... Много ви благодаря, господин професор. Сега имаме още 10 минути обсъждане, преди да преминем към следващата тема. Оглеждам се, има ли желаещи да зададат въпрос? Мистер Фос. Господин Фос. Искам да се върна на договорите. И установяването на несъответствие. Интересуваме за какъв вид договор говорим? За продажба или за замяна? Има ли нюанси, що се отнася до правните последици? Прави ли се разлика между замяна и покупка? Всъщност, за мен този въпрос е важен, защото ние винаги казваме, че данните са новия вид валута, особено в цифровата среда, но тук засягаме една деликатна тема. Винаги, когато един вид валута се преобразува в друг вид валута, стигаме до доста деликатна тема. Ich möchte mich bei den beiden Experten bedanken für Благодаря ви. Аз бих искала да благодаря на двамата експерти, е, защото трябва да кажа, че презентациите бяха изключително ясни, нещо, което рядко се случва. За това искам да ги поздравя. А сега ще се обърна към господин Шталденмайер. Рим 1 е много важен за потребителите. Същевременно ми се струва, че комисията не трябва подмолно да отстъпва от принципите в него, защото ние имаме европейските норми. Би трябвало да ни се дадат далеч по-убедителни доводи. Още нещо, въпрос, който искам да поставя и на двамата. Данните, които се използват като валута. Това много не го разбрах, защото според мен данните са много по-скъпи всъщност. Те ни дават информация за цялата идентичност на потребителя. Винаги, когато предоставяме своите данни, ние всъщност даваме на другия власт над нас. Затова и трябва да бъдем изключително предпазливи. Необходимо е да се направи всичко по силите ни, за да сме сигурни, че данните няма да се използват като парична единица. За мен това трябва да е водещия принцип, защото, както казах, някой има ли твой, твоите данни, има и власт на теб. Аз много бележки си водих, затова трудно се ориентирам в тях. Госпожо Мак, вие Поставихте някои допълнителни въпроси, свързани с прозрачността. И тук има какво да се добави. Госпожо Реда, да, много добро качество на направените презентации. Аз имам последващ въпрос към професор Мак. Вие казахте, че не е и ясно, когато правата се дават от потребител към доставчик, няма проблем с личните данни. Какво става, когато си публикувам снимката в Фейсбук и след това давам изключителни права на доставчика? След това, съгласно нормите за лични данни, аз искам от Фейсбук да заличат тези данни, така че никой да не може да ги използва в бъдеще. Не се ли създава тук правна празнина? Не даваме ли една вратичка в закона? Искам да помоля сега за отговор от нашите почитаеми гости. Um, thank you for your questions. I will be... Благодаря ви за въпросите. Ще бъда кратка. Ще се опитам да отговоря на всеки. Първо, дали е, цифровото съдържание не би следвало да се разглежда като е, натурална размяна, е, бартер. Комисията трябва да определи това. Лично аз бих е, била до някъде озадачена, ако един потребител в отношенията си с един търговец е, встъпва в е, натурална размяна. Обикновено винаги има някакъв елемент на покупко-продажба. Що се отнася до правните последици, според мен главното тук е какви са очакванията на потребителя. И това всъщност е свързано с въпроса на госпожа Гепард за стойността на данните. Както и вие казвате, аз съм убедена, че данните, личните данни са нещо много важно за, за техния е, притежател и че разпространението им е, е, овластява притежателя. И вероятно критериите за съответствие тук следва да предвиждат пределно високи очаквания от страна на потребителя. Какво получава той на среща. Но тук трябва да правим разлика между договорни е, отношения и отношения по защитата на личните данни. Е, и комисията би трябвало да каже дали в такъв смисъл трябва да се придава стойност на данните чрез правилата за съответствие, а вече останалото да се остави на защитата на личните данни по съответния режим. И най-сетне за прехвърлянето на авторското право. Аз съм съгласна с вас, че трябва да избягваме всякакви такива е, правни е, вратички. За директивата тук <clears throat> главното е да определи какъв точен, точно обмен на данни се извършва. На мен не ми е ясно. Е, и, и това смятам трябва да се изясни. Нямам кой знае какво да добавя Е, много важен е въпросът за определенията, наистина. Единственото, което мога да кажа е, че трябва да е недвусмислено ясно кои видове договори е, попадат в приложното поле на една или друга директива. И аз съм съгласен с колегата Мак, че това е въпрос към комисията. Благодаря ви. Доктор Шодемайер, една минута, моля ви, не повече. Благодаря, господин председател. Вижте, аз ще бъда съвсем конкретен по този въпрос. Държавите членки реализират правата на потребителите и те могат да изменят договора, да го доуредят съгласно националното си законодателство. Ние не можем да се намесваме с това. Съгласен съм изказаното от госпожа Гебхард, като говори за това колко важни са данните. Аз, аз го застъпих този въпрос, като споменах за валутата на бъдещето. Даните, разбира се, не са, е, собствено казано, разменна монета – но в отговор на казаното от госпожа Реда, тук ние обхващаме и възмезните сделки, и сделките с виртуални платежни средства, в това число биткоин. И на трето място данните. Да, данните не са платежно средство, но те са някаква насрещна престация. И ние разглеждаме тези хипотези от различна гледна точка. В единия случай говорим за договорното отношение, където имаме престация и насрещна престация. Но защитата на личните данни не се отменя. Това е въпрос на, за правата и свободите. И, и, и в тази връзка възниква въпроса дали човек има все още субектни права върху част от своите данни. Естествено, те се запазват, независимо, че са отстъпени. Сега, вече е, съдържание, което е генерирано от потребителя, попада в категорията други данни. Снимков материал. Някой заснема нещо, слага го в облака. Е, този материал не е пряко идентифицируем. И, нали, примерно, снимал съм някакъв пейзаж, отишъл съм на, на, на, на почивка, никой не може да, да стигне от този пейзаж до мен, нали? но доставчика на услугата има, има право да, да, да използва това изображение. Вече в случай това е, това е участието на потребителя. Благодаря. А сега ще чуем професор Косон от Парижския университет. Госпожо, имате думата за 10 минути. Благодаря ви. Благодаря ви за важността да се изкажа. Ще се питам да бъда максимално кратка. Помолиха ме да говоря за правните средства за защита, предвидени от директивата и в частност развалата на договора при доставка на цифрово съдържание, е, както и да засегна въпроса за евентуално изменение на договора. Аз всъщност ще се спра само на няколко конкретни текста, от директивата, главно 13 член, 15 и 16 член. Ще излезе да екрана скоро. Значи, 13 члени с наслов е, е, развала. А, и първото нещо, което бих искал да кажа, е, че това, това заглавие подвежда. Защото е, развалата тук се е, предвижда само като средство за защита при липсата на съответствие с съдържанието на договора. Е, е но този член трябва да се разглежда в успоредица с 16-ти член, който е с надслов право на развала на дългосрочни договори. И тук е, това право се реализира е, когато нямаме нито липса на съответствие, нито някакво изменение, просто на други основания. Потребителят, ако не е доволен е, от конкретното съответствие, може да се позове на 13 член, но пък може да се позове и на 16 член, но само 12 месеца по-късно. Както ще видим по-късно. Вторият е, е, въпрос, който бих искал да засегна е, че 13 член развала би следвало да се чете във връзка с 11 член. 11 член под наслов е, средство за защита за недоставка, неизпълнение на доставката с незабавно право на развала. Значи, ако не стигне стоката, потребителят има право да се оттегли незабавно, да развали договора, което е обичайно. И така стигаме до извода, че 13-ти член е много особен. Когато тук нямаме недоставка, а липсата на съответствие на вече доставеното. И в този случай фактически развалата е второешелонно средство за, от, от, втори, от втори порядък за защита. Е, можем да развалим само ако доставчикът не е привел изпълнението на договора в съответствие с съдържанието на самия договор. И това, разбира се, ще ощети защитата на потребителя в тези страни, в които няма иерархия на средствата за защита, както е, посочи господин е, професор Бил, както е в Великобритания, а и в други страни. Значи това е първо нещо особено важно. Дали да има иерархия на средствата за защита и ако да, следва ли разграничителната линия да се положи между липсата на съответствие и пълното, пълното неизпълнение на договора. Какво ще стане, ако несъответствието е толкова голямо, че то е равностойно почти на недоставка? В такъв случай потребителят би бил насърчен в правото си да поиска развала по 11 член. Значи тук има една разделителна линия, тя трябва да бъде особено ясно прокарана между 11 и 13 член. И аз лично смятам, че би било добре да се даде на потребителя незабавното право на развала, най-малко в случаите, в които несъответствието е голямо. И в такъв случай ще премахнем иерархията на средствата за защита и в това отношение аз е, споделям казаното от професора, от професор Бил. Сега, ако видим по-конкретно 13 член, трябва да го четем и с петата алинея от 12 член. 12 член е средства за защита при несъответствие. Те са описани в иерархия. И в петата алинея от 12 се казва, че потребителят може да развали договора само ако не съответствието с условията на договора е, нарушава функционалната характеристика, оперативната съвместимост и други главни експлуатационни характеристики на цифровото съдържание. Значи, ако се поберем в приложното поле на пета алинея от 12, само тогава можем да се позовем на 13. 13 пък е доста длъжък, и е, дава <laughs> възможност на потребителя да развали договора с предизвестие. Това за някои страни може да се окаже ново. Някои държави членки допускат развал на договора само в съдебно производство. Е, Франция е една от последните страни, които поддържа тази класическа система е, и вече по, по, по прецедент и, и, и чрез един закон, който ще влезе в сила през октомври тази година, ще допуснем едностранна развала с предизвестие. Но, може да възникне известно противоречие между традиционните режими на развала и развалата с известие. Директивата не урежда. Ние говорим за пълна хармонизация и все пак държавите членки ще трябва да направят нещо в законодателството си. Друг един въпрос, който не е обхванат в директивата е как се известява за развалата на договора и какво е предизвестието. Сколкото разбирам, комисията напълно съзнателно не детайлизира, но, но тук трябва, според мен, Особено, що се отнася до срока на предизвестието. Сега, ако обърнем вниманието си на 16 член, право на развала на дългосрочни договори. Тук има нещо подвеждащо, струва ми се. Понеже когато встъпва човек в договор, очевидно той има право да го развали. тук не можем да говорим за някакво специфично право. Тоест, това е, това е общо право, което проистича от самия договор. Никой не може да бъде задължен да остане в договора безкрайно. В текста обаче се казва, че потребителят не може да развали преди 12 месеца. Тоест, срок по-малък от 12 месеца. Важно е това да се каже, защото отново за онези, които е, са загрижени за правата на потребителя, е, е могат да се запитат защо, ако нямаме липса на съответствие, потребителят да не може да развали договора и по-рано? Вероятно причината е, че понякога в такива случаи потребителят получава и, и, и допълнителен материален стимул. Телефон в случая към телефонен договор. Но вероятно трябва да се разграничат тези договори, които съдържат такава престация на доставчика и тогава има основания да се изисква поне 12-месечен срок – и други договори, в които няма такова нещо. И аз не виждам защо, когато не е разменена някаква допълнителна стока по повод на цифровото съдържание, човек да бъде длъжен да поддържа договора 12 месеца. Този 12-месечен срок очевидно е избран като критерий за дългосрочен договор. Не съм сигурна, че е, това непременно е съществен критерий за дългосрочност на договора. 12 месеца. В заключение няколко думи за 15-ти член, който е за изменението на цифровото съдържание. Всъщност става дума за изменение само от страна на доставчика, а не и от потребителя. Значи на доставчика се дава правото да изменя съдържанието, което е разбираемо, понеже нещата бързо се минят в тази технологична област. Обаче насреща можем да попитаме каква власт се дава тук на търговеца по 15 член и дали не се дава твърде много власт на, на търговеца едностранно да изменя съдържанието както пожелая и фактически възниква един въпрос. Дали 15 ти член се прилага, ако потребителят получи предложение за осъвременяване, усъвършенстване на съдържанието. За някои потребители това може да се окаже опасно. Това са, нали, това са сложнички неща и, и трудно се разбират на пръв прочит. Е, е, вероятно, защото е, недостатъчно прецизно са унасловени е, членовете, така че е ясно да се личи каква е разликата между 11, 13 и 16 членове съответно. Благодаря. Сега имаме 10 на минути е, за допълнителен разговор. И тук отново нека кажа, че е, присъстват не само членове на Европейския парламент и на националните парламенти, а и други заинтересовани страни. Е, ще ми се, е, например, да чуя дали госпожа Пака от BUC или госпожа Майнс от Виршавскама Остерайх не биха искали да се намесят от Стопанската камера на Австрия и от Потребителско сдружение. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, е, е, че давате на Европейската потребителска организация възможност да се включи, така да допринесе, ако си позволя да го кажа, към работата на този много интересен семинар. Много интересни и важни въпроси бяха повдигнати. Не знам колко време ще ми дадете, господин председател. Ще се опитам да бъда максимално кратка. по принцип, преминаването от факултативната хармонизация по изтегления акт е, към е, класическата е, целенасочена пълна хармонизация, ние не възразяваме срещу това. Имаме възражение обаче срещу това, че комисията прилага пълна хармонизация, която възпрепятства по-високата степен на защита като заварено положение и като бъдещи намерения на законодателя. В някои държави членки, както вече се спомена, е, правата на потребителите всъщност ще бъдат отнети част от тях в резултат от влизането в сила на тази директива. И тук не става просто за някакви дреболии, а за съществени е, правила. нещо, което бих искал да подчертая е, че според нас комисията преувеличава, ако ми позволите, въздействието на Рим 1 и особено потребителската му част. Като казва, че е, търговецът трябва да се запознае с националното законодателство и съответно да адаптира договорните условия, преди да реализира продукцията си в една или друга държава членка, не е така, нито юридически, нито практически защото знаем, че е, е, регламента 3.1 е, допуска избор на приложимо право и за потребителските договори. Фактически всички търговци в интернет по правило избират като за приложимо право, правото на собствената си държава и продават където си искат в интернет. Така че това по-скоро не е аргумент, както казаха и тук научните работници е, не е съществено е, за насърчаване на трансграничната търговия. по-скоро трябва да насочим е, вниманието си върху това, което потребителите в някои държави членки ще трябва да жертват, за да се стимулира търговията в Съюз. Бих искал конкретно да отговаря на казаното от господин Шталдемайер, който трябва да си призная до някъде ме озадачи, като каза, че в Великобритания така или иначе само 1% от потребителите знае, че давностният срок за предявяване на претенции за щети бил 6 години. Трябва, трябва да кажа, че не може така да се подхажда към въпроса. Просто защото потребителите не познават правата си, не означава, че не би трябвало да ги имат. И, и някои данни от Великобритания, но мисля и от други страни ще имаме аналогични данни за материални стоки. 51% от потребителите в Великобритания смятат, че е правата им по отношение на такива на, на съответствието на стоките следва да се прилагат за целия разумно очакван годен срок на машината. Значи една машина, не, не, не, какво като е гаранцията и две годишна, тя след две години да се щупили. Тя би трябвало, т.е. гаранцията би трябвало да продължи през целия експлуатационен срок. В Великобритания отново омбудсмана за мебели е получил а, а, много и много оплаквания от потребители, предявяващи претенции за, за, за увреждане и, и след две години, след покупката. Така че тези потребители ще загубят в случая. Освен това, потребителите са, е, е, ще бъдат въведени в объркване от предложението, което правите. 80% от е, потребителите, е, запитани от е, члена на нашето сдружение в Великобритания, заявяват, че те биха си купили в магазина, ако това им гарантира по-високи права, отколкото е, в интернет. Ето това са практическите аспекти. Какво би станало, нали, какви биха последиците, ако предложението, което прави комисията, би останало без промени? Благодаря. Госпожа Майнц, вие бихте ли могла да бъдете малко по-кратка, понеже междувременно е, получих две още искания за изказване и не повече от 5 минути. Да, добре, ще се опитам. Като цяло, закона за е, защитата на потребителите. В момента на ниво Европейски съюз се съчетава с е, националните разпоредби и картината е много объркваща дори и за специалистите. Е, има европейско право в директиви, има национално такова и бизнесът е определено объркан. Сега, директивата за потребителите налага пригаждането към нея на националното законодателство. Тя има за цел да развива и електронната търговия. После имаме процедури за разрешаване на спорове. Този законодателен текст ще влезе в сила съвсем скоро. Отново се твърди, че той е направен с цел да се засилва електронната търговия. После търговията, е, директивата за търговия с стоки, е, която отново се прилага на европейско ниво. Много, много объркваща е картината. И е, предвид настоящето законодателство, смятаме, че вместо да се правят нови законодателни предложения, е, трябва да се оцени съществуващото е, картина, А що се отнася до нивото на защита на потребителите, нееднократно сме казвали, че трябва да има харта за правата на потребителите. С много дружества сме разговаряли. Що се отнася до директивата за защита на потребителите и задълженията, които проистичат за е, компаниите при е, продажби от разстояние, Мога да ви кажа, че дружествата е, все повече са на мнение, че последно формулираните правила са твърде не изгодни и удобни за компаниите И в такъв смисъл те са прави. Не виждам смисъл да се създава нова директива за закрила на потребителите, защото нещата ще се объркат още повече, особено за бизнеса. И ако ще се търси максимално ниво на защита, това отново ще е, завиши е, изискванията към компаниите и ще направи нещата по-трудни за тях. Още един коментар. Колкото по твърди са законовите разпоредби, толкова по-малко възможности има бизнеса да изгражда доверие у потребителя – и все по-малко са възможностите да се създава равнопоставеност е, в отношението към потребителите. А, смятам, че е, по-скоро бизнеса трябва да има място, възможности за маневриране. Господин е, Бертон има думата. Благодаря. Искам да задам бързо два въпроса на госпожа Козон. Аз оставам с чувството, че всеки път тук в парламента, като видя френско име, изведнъж започва презентация на английски. Надявам се, че ние не даваме пример в това отношение. Но по същество. Вие критиктувате е, член 11 и 13 по отношение на прекратяване на договора за недоставка или за не, липса на съответствие. Вие предлагате да се пренапишат тези членове или, да, или какво или да се слеят. И втори въпрос по член 15. Е, съвсем правилно е, считате, че той дава твърде големи права на доставчиците да изменят едностранно съдържанието на договора. Не смятате ли, че трябва да се приеме тук разпоредбата на френското законодателство? Лорд Оутс от горната камера. Два а, бързи въпроса по отношение на несъответствието. Защо се счита, че няма да има, няма възможност да има набор от е, средства за правна защита, а се предлага само една ерархия от такива средства. Второ, не би ли следвало да има някакви срокове за възможността да се замяна, за замяна или връщане на продукта, за да не се вкарва в е, един безкрайен капан е, производителя? Може ли да дадете бързи отговори? Благодаря. Нека първо да ви успокоя. Парламента ясно ми каза, че мога да говоря на френски, но много малък срок имаше да изготвя доклада и тъй като работихме по статията на английски, по чисто техническите въпроси, реших, че по-лесно ще е да се да представя е, съдържанието на английски, защото превода винаги не, не винаги е лесен. Но сега ще ви отговаря на френски. Е, член 11 и 13. Напълно ясно сте разбрали какво исках да кажа. Пренаписване би било добър вариант с цел да се обедини в е, член 11 случая за не е, спазване е и то да се направи едно по-широко третиране на тази материя и да отидем и малко по-далече, да отпадне иерархичната подредба, която се предвижда в 12 член. В такъв смисъл няма да има нужда и от разпоредбата на член 11, защото възможността да се прекрати договора става незабавна независимо от това дали става дума за изобщо недоставка на продукта или за несъответствие. И втория въпрос ме води до е, правовия режим. Е, тук не става е, непременно за разпоредби на европейско ниво. Трябва добре да се помисли дали е, да се формулира иерархия на средствата за е, защита и да има и някакви ограничения. Е, после трябва ясно да се изяснява дали става дума за не е, доставка или за несъответствие. Това вече е, определя и средствата за е, възражения. Не може да се каже, че е, индустрията ще има прекалено много е, разходи, спазвайки тези разпоредби, защото те вече така или иначе ще бъдат, ще са произвели продукта de nouveau est clairement annoncé. Член 15, договорът и по правото на страните. Всъщност, е, е, знаем, че договорното право е, претърпя някои изменения мината седмица. Всъщност това е много специфична област, непрекъснато настъпват проблеми и е необходимо да се адаптираш. Точно това е взето предвид и в член 15. 15. Зад тъй наречените неутрални изменения при цифровото съдържание нещо се крие, защото правата се дават едностранно на доставчика. Необходимо е да се уточнят условията, при които се упражняват правата на доставчика. На второ място, нещо, което казвам в доклада, мисля, че можем да отидем далеч много по-далеч в защитата на потребителите и съответните предпазни инструменти. Имаше и още един въпрос, но го забравих, казва ораторката. Лорд Оутс, can you repeat the question, please? Гос... Лорд Оутс, бихте ли повторили? Preferably in French. Yes. Then I remember. Ако искате го задайте на френски. Трудно ще ме разберете на френски. Последният въпрос беше защо не можем да определим и конкретен лимит, броя замени или връщания, на които има право потребителя. Мисля, че това е всъщност въпрос към комисията. Thanks, Chair. We, we have a limit. It's just... 30 секунди. Всъщност аз мисля, че има лимит, но той е адаптиран спрямо различните продукти. Времето за поправка на един продукт зависи от естеството на продукта, дали е хладилник, дали е компютър. Необходимо е да се използва понятието за разумен период. В съображението уточняваме обаче, че потребителят не бива да бъде подложен на неколкократни или многобройни опити за поправки, защото случили се това, би трябвало да се прекрати договора и лорд Оутс попита защо нямаме избор на средствата за правна защита, а иерархия. Иерархия, защото Знаем, че директивата се доказа на практика. Имаме и данни за потребителите съвсем скорошни от миналата година. 77% от потребителите от цяла Европа са съгласни, че е добре първо да се предложи замяна на продукта и едва след това възстановяване на заплатената сума, ако това е необходимо. И накрая професор Кристияне Вендерхорст от Европейския правен институт в Виена. Много ви моля максимално 10 минути, ако можете. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че всъщност аз мога да направя заключенията, като обобщя накратко това, което обсъдихме. Ние всъщност разгледахме две предложения за директиви, представени от комисията, вместо предложението за общо европейско търговско право за продажбите, както беше предложено 2014 година. Но целите са непроменени. Ние искаме да насърчим трансграничната търговия, да създадем добър климат за бизнеса и също така да защитим потребителя. Искаме норми, които се ползват лесно, които са технологически неутрални. Мисля, че всъщност тези цели се подкрепят от всички изказали се днес. В това отношение сме единодушни. След това, ако правилно разбрах, мисля, че всички експерти принципно се отнасят положително към факта, че комисията решава да стартира процедурата от начало, а не да разчита единствено на договорното право до сега. Но разбира се, това е законодателен процес и във всеки законодателен процес могат да се направят подобрения, да се отстранят недостатъците. Затова и различните експерти, чути днес, насочиха вниманието ни към по-проблематичните аспекти, които трябва да получат своето решение. Ние чухме набор от изказвания. Много от тях засегнаха пълната хармонизация. Дали да има пълна хармонизация или хармонизация само на определени области. Всъщност, предлаганото има някои недостатъци и за потребителите, и за бизнеса. Повечето изказали се, разбира се, говориха от гледна точка на потребителя – и изразиха своята тревога, че държави членки с висока степен на защита на потребители ще трябва да намалят тази защита. Обърна се специално внимание на правото в Обединеното кралство за незабавно разваляне на договора. Има 11 държави членки, които в различни области също имат по-високо ниво на защита на потребителя. Това се установи при оценката. Разбира се, бизнесът често изразява противоположното мнение – за бизнеса, увеличената защита на потребителя в Европейския съюз често означава повече бюрокрация. Господин Смит е разтревожен, че целевата пълна хармонизация може да се окаже нежелателна, защото има доста проблеми за трансграничната търговия, които не са обхванати от предложението. Той всъщност настоява за един по-изчерпателен режим, може би дори и за регламент. Имаше още една тема, която се чу няколко пъти фрагментирането на договорното право за потребителя паралела между доставката на стоки и цифровото съдържание, както и разграничението между продажбите онлайн и тези в присъствието на потребителя. Не винаги тези разграничения са оправдани. Комисията ни убеждава, че това е само първата стъпка и когато се натрупат достатъчно данни, комисията ще предложи режим, който да включва и продажбите в присъствието на потребителя. Мнозина от изказалите се притесняват от критериите, прилагани спрямо договорите. По-конкретно, предложението за цифровото съдържание и участието на доставчика. Необходимо е да се вземат под внимание основателните очаквания на потребителя – Цифровата индустрия обаче не е ясно до каква степен ще определи съответствието, не е ясно и как съгласно директивата може да се извършва контрол на споразуменията за предоставяне на услуги. Има опасения, че качеството може да бъде влушено по отношение на вредите, тук има много сериозни опасения, особено при предложението за цифрово съдържание. Това в контекста на пълна хармонизация може да означава, че държавите членки не присъждат обещетение за е, вреди, дори в случаите, когато потребителя може да е загинал при някакъв инцидент или думът му да е изгорял напълно. Със сигурност не това има предвид комисията. Държавите членки ще имат свобода, следователно би трябвало това, което е записано, да се каже по-ясно. Стана очевидно, че сигурно ще трябва да обсъждаме и давностните срокове. Комисията не предвидя срок при цифровото съдържание, но от друга страна решението е този въпрос да се уреди на ниво държава членка. В предложението за продажбите онлайн сме отчели различията между държавите членки и възможните проблеми за потребителя, особено при трайните стоки, когато дефектът се установи след няколко години. Стана дума и за условията за разваляне на договора. Може би ще е добре да се използва различна терминология в зависимост от това дали имаме разваляне на договора или приключване на договор, който е бил изпълняван дълго време. Според един от участниците има голямо несъответствие между недоставката по член 11 и несъответствието по член 13, което може да доведе до сериозни проблеми. Нормата за 12 месеца може да има отрицателни последици за комисията. Изменението по член 15 според мнозина дава твърде много власт на индустрията да променя едностранно договорите си с потребителите. Беше обърнато внимание и на важния факт, че има много важни теми, като правото на потребителя да препродава цифровото съдържание, да изтегля материала неколкократно. Тези е, въпроси не са намерили своето решение, те са оставени на цифровата индустрия и съда. Професор Мак обърна внимание на оттеглянето на съгласие за използване на лични и други данни. Според нея този въпрос не е достатъчно добре уреден. Има до някъде припокриване между договорното право, нормите за защита на личните данни и нормите за авторското право. Тук също трябва да се работи. В три от е, мненията на експертите беше посочено, че по-голяма част от цифровите продукти днес са свързани с повече от две страни. Например, потребителя може да си закупи видеоигра е, в електронен магазин, след това изтегля играта, подписва споразумение за ползване като крайен потребител, прави го онлайн. Повечето цифрови продукти, както наистина беше изтъкнато, са наистина хибридни и изискват достъп до инфраструктура в облак. Следователно, тук имаме няколко страни, няколко договора и професор Ройтли съвсем правилно попита какво означава съответствието спрямо договора, спрямо кой от договорите в този случай. В множество изказвания чухме споменат и този интернет на вещите. Комисията ще разгледа тази тема отделно, в по-късен момент. Знаем колко е модерна, но така или иначе чухме някои разсъждения, свързани с интернет на вещите, които са всъщност и тясно свързани с съответствието или липсата на съответствие. Затова ми се струва, че обсъждането на интернет на вещите може би не бива да се отлага. Днес или в най-близко бъдеще повечето от стоките, които ползваме или ще ползваме, имат вече някакъв софтуер или електроника в тях. Това се отнася и до новите автомобили, и до всякакви други стоки, включително домашните уреди, фитнес уредите, градинските инструменти. Аз съм убедена, че през следващите 50 години сигурно ще трябва отново да преосмислим и някои от предложенията. Най-малкото да ги обсъдим. Няма време. Надявам се, че успях да обобщя основното, което се каза този следобед, като се извинявам ако нещо съм изпуснала. Но така или иначе аз съм поканена най-вече като представител на Европейския правен институт. Ние няколко години работим по тази тема, водени от лорд Томас, главен съдия на Англия и Уелс. Надявам се, че много скоро ще излезем с конкретни предложения за решаването на някои от посочените проблеми. Вярвам също така, че законодателният процес ще доведе до резултат от полза за гражданите и бизнеса и че така цифровия единен пазар ще бъде от полза на всички, както беше казано и в началото на този семинар. Много ви благодаря още веднъж за възможността да говоря пред вас. Благодаря за вниманието. Uh, благодаря. И за да благодаря, че е, обобщихте и е, в заключенията на нашата конференция по толкова удачен начин. Искам да благодаря на всички наши уважаеми гости за присъствието им, за споделените мнения. Те дадоха, сложиха едно много добро начало на дискусията на тази тема. Искам да благодаря също и на представителите на националните парламенти и на всички заинтересовани страни за това, че присъстваха тук на съвместното заседание на нашите комисии. Е, темата е толкова богата, че съм убеден, че ще се срещаме нееднократно в бъдеще. Реално в момента излизам от залата с повече въпроси, отколкото имах когато влязох, но това е живота. Благодаря.